утвърден на Европейската комисия Европейския съвет. Протоколът от вчерашното заседание е раздаден. Ако няма наблюдение, можем да кажем, че протоколите са прияти. Преминаваме към първата точка в дневния ред, представена от съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2018 година. Напомням на депутатите, че за тези разисквания не е предвидена процедурата спонтанните изказване, нито пък процедурата въпроси с синя карта. Давам думата на министра Кивина от името на съвета. Заповядайте. Господин председател, госпожи и господа депутати, господин комисар, дами и господа. За мен е чест да представя на думата на европейската демокрация, демокрация проекта за общ бюджет 2018 година, във вида в който е прият от държавите членки на 4 септември тази година. В съответствие с предвиденото време няма да бъда много кратък. От името на съвета искам да кажа, че съветът представя проект бюджет, който и в поетите задължения, и при плащанията предлага увеличение в сравнение с бюджета от 2017 година. Последните подробности 990 милиона 0,8% в съотношение, по отношение на кредитите за задължения 7,13% за кредитите за плащания. Второ, съветът отлага голямо значение на фискалното състояние на Съюза и следователно предлага да се увеличат резервите за непредвидени обстоятелства. Европейския бюджет трябва да осигурява гъвкавост и, доколкото е възможно, предсказуемост. На тази основа съветът и председателството ще се стремят да постигнат резултат за бюджета за до година, който да помага съвета да върви напред. Искаме да увеличим разходите в областите, които имат най-висока европейска добавена стойност и проистичат от политическите приоритети на Съюза насърчаване на заетостта и работните места, укрепване на сигурността а, и работата с миграцията. Мисля, че приоритетите се споделят и от парламента. Заедно с това Имайки предвид очертаните в бюджета бюджетни процедура, съветът смята, че има възможност за съкръщения в прогнозите, предложени от комисията, без това да застрашава ефективното изпълнение на програмите на Европейския съюз. Господин председател, дами и господа, сега ще погледна накратко самия бюджет и основните елементи. Работните места и растежа са сред най-важните приоритети. Искаме да подпомагаме тези дейности с 76 като задължения и 76,4 с плащания. 2,5% и 17,5% в сравнение с 2017 година. Що се отнася до функция 1А конкурентоспособност и работни места, съветът отчита значението на тази политическа област, която показва добра, добър процент на изпълнение. Предложението на комисията предлага увеличение в функция 1А в сравнение с, с критериите през 2017 година. Решихме да подкрепим предложението на комисията за програми като Косме, Еразъм Плюс. Също така запазихме финансирането за основни области на Хоризонт 2020, научно-развойна дейност, инициативите, защитаващи финансовите интереси на Съюза, енергийните проекти, подпомагане на економическото възстановяване и пилотни програми, подготвителни дейности. Съветът също така прие нивото на бюджетните кредити, предложени от Европейската комисия за нови инициативи, като Wi-Fi за Европейския съюз, Корпуса за солидарност, както и Европейския фонд за стратегически инвестиции – това число сума в резерва за разширяването му. В някои бюджетни редове по функция 1А темпът на растеж е намален поради реалистичният капацитет за освояване и намаляване на административните разходи. По-нататък по 1Б Политиката на сближаване е основният инструмент на Европейския съюз за създаване на растеж и работни места. Съветът запазва бюджетните кредити за поети задължения, предложени от комисията. Предлагат се а, промени в кредитите за плащания. Дами и господа, вторият приоритет за съвета е гарантирането на висока степен на сигурност и финансиране за миграцията и други външни политики. Що се отнася до трети, трета функция гражданство, продължаваме да оказваме помощ за програми, свързани с гражданството и миграцията. Съветът подкрепи предложението на комисията за мобилизиране на инструменти за гъвкавост по четвърта функция Глобална Европа, проекто бюджета се основава до голяма степен на предложението на годината. Намаляват се бюджетните кредити в сравнение с 2017 година поради миналогодишните кредити от 750 милиона за инструмента за бизнесите в Турция. Сега с няколко думи по функции 2 и 5. По втора функция устойчив растеж Съветът предлага някои корекции, предимно първия стъп на обща сълскостопанска политика. Корекциите са свързани с това, че очакваме повишаване на предвидените приходи в селското стопанство. Предвидени са и някои споразумения по партньорството за устойчиво рибно стопанство. Що се отнася до пета функция администрация, съветът след много внимателен анализ определя бюджета на съответните институции на ниво, което според нас е уместно, отчитайки спецификата на институциите. Съвета извърши целенасочени економии и увеличи стандартното на със стандартната корекция в заплатите за повечето институции и служители. Съветът прие декларация за усилията, предложени за намаляване с 5% съкръщение в персонала за периода 2017 година. И, и възможно е да се усъвършенстват още някои елементи, за да се постигне напълно целта. Според съвета, нивото на служителите трябва да се наблюдава непрекъснато, за да могат економите да се поставят на стабилна основа. Господин председател, госпожи и господа. В заключение ще спомена следното. умереният растеж в бюджета, в бюджета за 2018 година в сравнение с 2017 година в някои области са предложени на вашето обсъждане след внимателен анализ от страна на съвета. Основният принцип на приоритизацията са първо ограничаване на увеличаването на бюджета за някои програми, за да се увеличи гъвкавостта чрез по-голяма гъвкавост при тавана на МФР. Е. Второ, економии в административните разходи, като се отразява и напредъка на програмите и, им, и предишното им изпълнение. Не се съкръщава приключването на програмния период 2007-2013 година, за да се а, приключи за да се ликвидират неразплатените разходи. Не са предвидени съкръщения в хуманитарната помощ. С това, господин председател, госпожи и господа депутати, уважаеми докладчици, господин комисар, дами и господа. Осъзнавам много ясно какви са следващите стъпки в бюджетния процес. Аз ще преценя позицията на Европейския парламент и се надявам, че и те ще работят по същия сериозен и аналитичен начин, както и съвета. И на тази основа и като ви благодаря за това, че изслушахте нашата обосновка, изразявам надежда, че ще приемем бюджета, който ще бъде е, от полза за всички наши граждани. Благодаря за вниманието. Благодаря господин Кивине. Думата има комисаря Йотингер. Господин председател, господин министр, дами и господа представители на съвета, дами и господа депутати, дами и господа. 2018 година ще бъде е, година на нормален бюджет, е, без да забравяме обаче е, напускането на Европейския съюз от страна на Обедненото кралство. Все още ще има 28 члена. Комисията е изготвил бюджета месеци наред. Радваме се, че позицията в съвета и в парламента беше конструктивна. Смятам, че все пак има разногласие във връзка с подхода, който трябва да се възприеме. Все пак успяхме да постигнем резултат. Това е от ключово значение. По структурата на бюджета няма съществена разлика. По отношение на целите също сме единодушни. Економически растеж, заетост, еднородност на Европейски съюз трябва да се работи по-активно от страна на всички. По отношение на миграция е, трябва да имаме финансова подкрепа, но трябва да има вътрешна и външна сигурност е, в полза на европейските граждани. Тоест максимална сигурност. Предложението на комисията предвижда административни разходи за инвестиции и оборудване, за да можем да е, работим в дух на сътрудничество. 5% економии, това е предвидено. Това е определената рамка. 1,5% повече економии. Това е предложено. Но ако продължим с бюджетните съкръщения, функционирането на нашата администрация ще бъде поставена под въпрос. По останалите програми. Искам да кажа, че ще работим както до сега, а именно ще има програми, на които ще бъде даден нов тласък, но ще се постигне една устойчива скорост. Имаше закъснения, нямаше достатъчно инвестиции в инфраструктурата, поне, поне не такива, каквито бихме искали да има. Надявам се следващата година да се върнем към обичайната си скорост и да няма неизвършени разплащания в Брюксел. Тоест да няма натрупване на неплатени сметки в, след като сме постигнали съгласие с държавите членки, се надявам да можем да разрешим проблема с неизвършените плащания. Е, е, Европейската комисия смята, че във връзка с всеки проект трябва да участва и съвета. Сега искам да се върна на това, че тристранните срещи през следващите седмици трябва да служат само на една цел, а именно да имаме проекти свързани с бъдещето, проекти свързани с научно-развойна дейност, с конкурентоспособност на Европейския съюз. Единственото, което ме безпокои е намаляването на кредитите е, по поетите ангажименти до хоризонт, по програма Хоризонт 2020 година. Говорим за около 5 милиарда. Трите институции се разбраха по е, цифрата 3%. 3% за научно-развойна дейност. За момента 2% е, служат за тези цели трябва да направим всичко, за да постигнем тази цел. Защото е, научно-развойната дейност е, е основата на бъдещата ни конкурента способност. Е, 150 милиарда. 150 милиарда, та спрямо 150 милиарда, 5 милиарда е нещо, което противоречи на очакването. Трябва да финансираме големи проекти, при които има реална европейска добавена стойност. Например, след извършени съкръщения е, имаме има доста проекти, свързани с цифровата економика, които са отхвърлени, а Пентагона или Китай действат. Примерно в, научно, в медицинските изследвания рака, индивидуалната економика. Нашите изследвания в областта на здравеопазването не са толкова бързи Имаме и е, други проекти, които бяха подети от промишлените предприятия, от държавите членки. Е, е, намаление с 32 милиона от предвидените 130 милиона. Така че е, виждаме, че това е лош признак, че не вървим в правилната посока. Е, необходими са економии. Е, Бих искал да ви убедя, е, говорейки е, за проекти. Е, намаленията могат да доведат до отмяна на проекти за е, свързването на Европейски съюз, е, за Галилео, за Коперник. Е, за... Не можем да предвиждаме бюджетни съкръщения по такива проекти. Е, това, което е инвестирано през 2018 година трябва да се отвои през 2019 и 2020. С други думи, трябва да запазим, дори да увеличим кредитите, за да не се отлагат за бъдеще необходимите разходи и за да не изоставаме след американците или след азиатците. Освен това, трябва да говорим и за миграция, за сигурност, трябва с държавните глави да се говори по същество, трябва да се направят економии и да се докаже, че подходът е реалистичен. Като цяло, като виждам основните финансови цели, е, смятам, че 2018 година ще ще е, бъде е, много по... ще даде много по-големи възможности за постигане на съгласие, отколкото през следващите финансови рамки. Колкото по-бързо обсъдим този бюджет, толкова по-бързо ще можем да работим по следващите финансови рамки, защото знаем, че ще липсват милиарди. Та е, трябва отрано да се заема за въпрос. Думата има докладчика Мурешан за 3 минути. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар Оттингер, господин Кивинен, представител на естонското председателство, колеги, добре дошли в парламента. Навлизаме в решителния етап на бюджетната процедура за 2018 година. Първото полугодие го използвахме за договаряне на политическите приоритети. Свършихме важна работа. Растеж, работни места, сигурността, безопасността на гражданите. Това трябва да са политическите приоритети в бюджета на Съюза за следващата година. Това са точните приоритети, защото точно в тези области гражданите на Европа очакват от нас да се справяме по-добре и точно тук Европейския съюз може да има добавена стойност. Сега трябва да изпълним обещанията. Няма да можем да се ползваме с доверие, ако казваме, че искаме да има по-инновативен Европейския съюз и в същото време е, намаляваме 491 милиона от бюджета за научна дейност. Не можем да казваме, че искаме да имаме по-добра инфраструктура, е, енергетика, е, пътища и в същото време да намаляваме милиони от бюджета за механизма за свързване на Европа. 99 милиона намаляваме от бюджета за големите инфраструктурни проекти. Цялостното намаление е много голямо. Искам да кажа, че съвета предлага бюджет за един по-слаб Европейския съюз, защото по-малко инвестиции днес означава по-слаба економика в бъдеще. Комисията даде ясни примери от цифровизацията. И ни убеди. Европейската комисия разбра в първото полугодие, че растежа, работните места, сигурността, безопасността трябва да са наши приоритети. И комисията направи разумен проект на бюджет и ето защо аз го подкрепих. Повечето от ресурсите, които имаме, трябва да отидат за МСП, за инфраструктура, за научна дейност. Необходимо е да подкрепим фермерите, особено младите фермери. Трябва да изпълним ангажиментите в областта на структурните и кохезионните фондове. Ниската степен на освояване в първия период не означава, че степента на освояване ще е точно толкова ниска и в идните години. Не, сега проектите набират скорост, парите ще са необходими в следващите години. И няма по-лош сигнал за гражданите, за МСП, от този, че Съюза не може да си плаща сметките. Затова аз призовавам всички да седнат на една маса в идните седмици и да създадат един разумен бюджет за Съюза през 2018 година. Това трябва да е бюджет, който да се основава на инвестиции. Той трябва да подкрепя иновациите, научната дейност, малките и средните предприятия. Необходимо е да има инвестиране на средства в разумни проекти. Трябва освен това да подкрепим нашите съседни държави, независимо в коя част на света се намират. Трябва да работим за енергийния съюз, да подобрим сигурността и безопасността на гражданите. Така приключвам. Благодаря. Благодаря господин Морешан. Следващия оратор господин Ашвард. Три минути. Господин председател, през април парламентът постигна съгласие за увеличение на годишния бюджет на парламента с 2,3%. Имайки предвид процента на инфлацията, това предложение според мен беше реалистично и препоръчах то да се използва като ориентир за другите институции. С радост мога да кажа, че мнозинството от другите институции приеха това предложение и предложението, с които излизат, са сходни. Бих споменал три изключения. Първо, Европейският надзорен орган за защита на данните е получил нови задачи. Това предполага увеличаване на разходите за 2018 година. Второ, Сметната палата има увеличена натовареност и следователно техните искания са основателни. Европейския съд обосновава искането си за повишаване на разходите поради повишени разходи за превод, проблеми със сигурността и повишен, повишено натоварване. Евро... Аз смятам обаче, че Европейския съюз е съкратил твърде много някои от разходите и затова препоръчвам да възстановим нивата. Но, за да запазим общото равнище на бюджетните разходи под контрол, ние трябва да направим допълнителни економии. Предлагам допълнителните разходи да се постигнат чрез повишаване на ефективността. Радвам се, че Сметната палата е, е положила усилия в тази област. В тази част ние трябва да упражняваме бюджетна дисциплина и това предполага, че част финансирането трябва да се преразпредели. Затова предложих замразяване на бюджетите на Комитета на регионите и Европейският економически и социален комитет за 2018 година. Считам също така, че Европейската служба за външна дейност също има нови повишени разходи, отчасти поради увеличаването на броя на служителите, отчасти поради програмата за стратегически комуникации. Повечето от тези разходи трябва да се поемат от текущия бюджет на службата за външна дейност, но разбирам, че може би е необходима известна корекция нагоре. Господин председател, искам парламента да се съгласи с мен, че ако и цифрата 2,3 е разумна, ако я приложим към останалите раздели, ще трябва да бъдат взети трудни решения. Е, разчитам да обсъдим тези предложения с докладчиците в Сянка и разчитам на тяхната подкрепа. Благодаря, господин Ашвард. Думата има, беше, или беше предвидено да се изкаже господин Артуи, председател на комисията по бюджет, но той не е в залата, затова ще дам думата на господин Кивине. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, от сърце ви благодаря е, за е, разумните, търпеливи и добре обмислени забележки. Искам да взема отношение по тях с няколко думи. Господин комисар, е, е, това, че вие отстоявате каузата на развойната дейност е, е изключително важна. Искам да ви уверя, е, че съвета изцяло споделя това ваше мнение. Ние ще ще съобщим за това на нашите колеги от съвета и ви уверявам, че е, в последствие ще имаме предвид това, когато обсъждаме бюджета. Това е нещо е, много е, смислено, това е нещо, което заслужава да обсъдим, когато имаме предвид дългосрочната конкурентоспособност на континента. Благодаря, е, господин доклад, е, за е, казаното от вас за инфраструктурата, за малките средни предприятия, за земеделските производители. Взимаме предвид и това. Мога да ви уверя, че ще обсъдим това с колегите в съвета и в последствие с вас е, достатъчно скоро, е, когато е, започне обсъждането на бюджета. Господин Ашфорд, благодаря ви за забележките. Казахте много целесообразни неща, които изцяло ще вземем предвид, когато обсъждаме бюджета при намаляването на административните разходи на съвет. Е, предвид на което и признавайки, е, че е, ни предстои тристранни срещи, при които преговорите ще бъдат трудни, искам в заключение на днешната дискусия да направя още няколко забележки. Първо, очевидно, искам да ви благодаря от името на съвета, от мое лично име и от името на мои колеги за е, вашите възгледи. Благодаря ви за това, че съвсем откровенно ги споделихте с нас. Според мен, нашата дискусия днес посочва, че ние се стремим да постигнем общите ни цели, да постигнем възможно най-добрия бюджет за Европейския съюз и за неговите граждани. Както вече казах, аз изцяло разбирам, че Европейския парламент може би и твърде вероятно ще има различен подход за бюджета е, за 2018 година. Искам да ви е, уверя, че е, оратора казва, парламента, но вероятно има предвид съвета, ще работи с вас, след като официално приемете позицията си. Е, вие знаете, че можете да разчитате на комисията и на е, вас лично, господин Йотингер, при оказването на съдействие за постигане на единство на възгледите и за да се предложат умели и разумни компромиси. Е, освен това, е, искам да благодаря на господин Артюи, е, тъй като в момента той отсъства. Искам да благодаря и на господин Морауш Ашфорд като докладчици за нашата взаимопомощ, за нашето сътрудничество, както до сега, така и за бъдеще. Е, Европейския съюз като цяло е, трябва да има бюджет, който да отговаря на исканията на гражданите, макар и е, целта да е обежна точка. Аз съм убеден, че с съдействието на Европейския парламент и на Европейската комисия, както и чрез нашите